достатъчно амбициозно. Мисля, че можем да постигнем повече чрез подобряване на европейското законодателство, както и чрез подобряване на националното законодателство. Що се отнася до мерните единици, то тук упростихме процедурите, упростихме системата за мерните единици и стигнахме до някои важни изводи, свързани с, с унифицирането на мерните единици. Разбира се, културното разнообразие в Европа трябва да се учите и в сферата на економиката. Смятам, че наистина имахме голям късмет с инициативата КАРС 21. Сега в разгара на кризата щяхме да имаме много проблеми, но те не изникнаха, защото не успяхме да отговорим на тях с инициативата КАРС 21 за устойчивото развитие на автомобилната промишленост. И това, което започнахме с тази инициатива, позволява на нашата автомобилна промишленост да лидира, що се отнася до безопасността, ефикасността, технологичните показатели и опазване на околната среда. Нашата автомобилна промишленост в момента особено страда няма гаранция за това, че европейските автомобилни предприятия ще оцелеят след тази криза. Но, що се отнася до промишлената политика, ще кажа, че нямаме основания да казваме, че ще изчезне някой конкретен производител от пазара, защото те са толкова добри, че те неизбежно ще оцелеят. Кризата с General Motors показа, че трябва да взимаме решения много бързо. но не можем да взимаме решения без да обмислим общото, цялостното бъдеще на този отрасъл. И това, което чуваме от САЩ, президент Обама, от това, което чуваме, става ясно, че в САЩ няма да позволят да загине автомобилната промишленост в САЩ. Това означава, че дъщерните фирми на американски компании в Европа също така ще оцелеят. Което означава, че ще има възможност да продължи съществуването на дъщерните фирми, произвеждащи Volvo, Saab и всички останали автомобили. Няма да може да се отхвърли отговорността по отношение развитието на автомобилната промишленост. Ако просто в Европа се вдигат цените, което означава, че ще се събират повече пари от денокоплаците, това няма да бъде във всеки случай единственото решение. Така че много се радвам, че в държавите членки има ясно разбиране по отношение на това, че никоя една държава не трябва да върви сама в борбата си с сегашната обстановка. Очевидно е, че ще има структура, която ще даде възможност крайна сметка да има конкурентно способност. Няма да можем да помогнем на работниците, Ако политиците взимат решение къде точно да са разположени заводите, това трябва да бъде решение на економиката и мисля, че в Европа сме напълно наясно по този въпрос. Каквото и да се случи, ако е възможно, ще се спасяват компаниите с от техните работници. Това е основното. И наистина трябва да се спазва економическия принцип, да се и. не бива, разбира се, да се подхожда и безотговорно да се поддържа една фирма или една компания до изборите, след което да я оставим тя просто да се отдави. Необходимо е да се поддържа онези постижения, до които сме стигнали е, по отношение развитието на економиката и е, необходимо да се изгради подходящата форма на промишленост в бъдеще. Не говоря за постиндустриализъм в никакъв случай. Просто средата и задачите са по-различни. Сега позволете няколко въпроса, които още не съм засегнал. Знаем, че в парламента се разглеждат е, предложението на Европейската комисия, свързани с е, пакета фармацевтични документи и предложенията е, ще се разработят. Разбира се, няма да навлизам в подробности, но следващия парламент ще се занимава с тези въпроси. Позволете сега да се спре на един значим според мен въпрос. който е свързан с Small Business Act. Предложението по отношение на задържаните плащания, закъснелите плащания, ще бъде подготвена един много, една много сериозна позиция и предложение – Наистина, голям е проблема в Европа, че все повече и повече работодатели трябва да отговарят за просрочените плащания. Например, ако трима души се плати Три месеца по-късно те очевидно няма как да преживеят тези три месеца. В момента не мога да ви посоча точните данни, но стотица хиляди е, с загубените работни места. Това е неприемливо в публичния сектор. Там, където има договори, а плащанията се бавят с месеци, това не може да бъде прието и наистина тук нещо много сериозно трябва да се предприеме по отношение на договарянето. Необходимо е да се гарантира плащане на извършен труд в рамките на 30 дни. В противен случай просто няма да има по-късно с какво да се плати. И това е, разбира се, голяма политическа дискусия. Ще се радвам, ако парламент, Европейския парламент ме подкрепи тук. Позволете да кажа следното. 60% от е, нашия брутен вътрешен продукт всъщност е, е дела на този вид договаряне, публичното договаряне. И когато има голямо забавене и просрочване на плащанията, може да си представите до какви последствия води това. Уважаеми госпожи и господа, ще свърша с това е, и позволете накрая само да повторя. Онова, което за мен е изключително интересно и което харесвам в тази е, комисия е наистина, че вие приемате много реалистична позиция, базирана на консенсуса и си сътрудничате въпреки различната си партийна принадлежност. И това е моето наистина изключително голяма радост, която споделям с вас. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Е, благодаря за е, вашите добри думи. Ние наистина искаме да си свършим работата. Имаме много практично отношение към работата си, а не просто да водим дискусии. Благодаря за вашия много честен анализ. Наистина голями проблеми и въпроси съществуват пред промишлеността, вътрешния пазар, особено сега в рамките на финансовата криза. Хареса ми много казаното от вас по отношение на по-добрите регламенти и регулация. Може би ние наистина много сериозно възприемаме своята задача и ние използваме наистина всичко, което е възможно, за да гарантираме, че научно-развойната дейност ще се развива наистина с 150% напредък, ако мога така да кажа. И е, може би, ако Европейската комисия, държавите членки, е, виждаме как е, самите оценки на въздействието не ни водят винаги в посоката, в която бихме желали, но със сигурност искаме да продължим сътрудничеството с вас по всички тези въпроси. Както вие казахте, господин комисар, ако Европа не се справя добре, това ще бъде наистина много сериозно. Ако имате възможност, имаме въпроси към вас. Моя е следващата тема. Аз ще говоря, там мога да си съкрете времето. И така, с по списъка. Господин Харбър, Вайбер са записалите се оратори. Госпожа Рюле тук ли? Не. Господин Андилакис и госпожа Крето. И така, господин Харбър има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал също да повторя благодарността, която отправихте към комисар Ферхойген за начина по който работи с нашата комисия, готовността да дойде на нашето заседание, Но това, което видяхме днес след обяд е факта, че той поставя нашата работа в един по-широк контекст на развитието на економиката като цяло, а също така са подчертани основните политики. Бих искал да го помоля сега, когато той вече е в края на своя мандат, да ни посъветва и да по отношение на това как, как да вървим в своето развитие в бъдещето си. Наистина имахме е, доста разногласия по отношение на вътрешния пазар за стоки и за услуги през последните пет години. Аз е, не съм лично съвсем убеден, че това всъщност работи добре. Струва ми се, може би вие също бихте коментирал, че когато стигаме до един етап на развитие на законодателството на вътрешния пазар, вече е, трябва да се засегне хоризонталния аспект в развитието на работата на Европейската комисия, за да могат да се включат всички е, развития на вътрешния пазар в Европейския съюз. Мисля, че ако разгледаме Паралелната дейност, която се свърши в отношение на пакетите законодателни в, с услугите и вътрешния пазар, продуктите, стоките, мисля, че е много важно по този начин да подходим бъдеще, защото ще се гарантира по-добър подход към пазара. Бих изслушал вашето мнение, господин комисар. После по отношение на обществените поръчки, това е има голямо значение както на стоките, така и на услугите. И аз лично мисля, че може да има много сериозно въздействие и върху иновациите, което е всъщност една област, която все още изцяло не е проучена в областта на обществените поръчки. И сравнявам това с обстановките в САЩ. Подчерт подчертавам липсата на а, относителна координация в този смисъл. Но що се отнася до обществените поръчки, а, много е важно именно да се основаваме на развитието на съвременното общество и технологии. Именно нашата комисия работи в а, тази насока. А, може би вие също бихте могли да се а, спрете и на въпроса как ние в нашата комисия можем да реагираме по всички тези въпроси и как по-нататък да се организираме реализира нашите компетенции. По отношение на по-добрата регулация и регламентиране. Да, наистина, ние възприемаме много важно този въпрос, но, за съжаление, не виждаме същото по отношение на изпълнението в другите служби в комисията. И мисля, че следващия председател на Европейската комисия трябва много по-сериозно да възприеме този въпрос и да има по-сериозно отношение към този въпрос, както разбира се и председателят на Европейския парламент. Мисля, че ние трябва сериозно да поемем своите отговорности в този смисъл. И може би ще се съгласите, че всички нови а, членки на парламента, новите депутати в парламента, прощавайте, които ще бъдат избрани през месец юни, когато дойдат тук през месец юли, а, заедно разбира се, с всичките договори, които вие ще им предоставите, а, мисля, че ще бъде много добре да има и вашия, вашите насоки за а, регулация и регламентиране. Това е изключително важен документ и всъщност а, не съм виждал по-добър документ, написан от Европейската комисия, за съжаление не е изпращан до депутатите на Европейския парламент. По-добре е всъщност да насърчим депутатите на Европейския парламент да работят именно с този документ. Така че ви моля да направим всичко това, да насърчим подобно отношение. Може би и трябва да говорим и с новите евродепутати как по-добре може да се сработи този добър принцип за регулиране. По отношение на конкурентноспособността на европейската економика. Вие казахте нещо изключително важно и на последно място бих искал да кажа следното. Ако конкуренцията е с индекс 100 2004 година, когато вие стартирахте вашата работа, как бихте а, класифицирали сега конкурентноспособността конкурентоспособността на европейската економика? Благодаря. Днес е последната ни сесия, госпожа за затова не ограничавам а, продължителността. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да се изкажа на последната ни среща. Искам да благодаря на комисаря Ферхоген и лично и от името на групата си. Искам да благодаря за честния и прям начин, по който говорите за политиката на вътрешния пазар. Разбира се, имали сме спор, спорове с вас и точно така трябва да се работи. Най-важното е, че политиката в областта на вътрешния пазар не се допуснат най-лошите форми на пазарен радикализъм, от които се бояха хората. Така че благодаря ви за всичко това. Нека да спомена няколко от въпросите, които и вие повдигнахте. Преди а, да напуснете поста си, а, смятате да се занимаете с въпрос за, за закъснелите плащания. А в такъв случай, моля, включете и европейските институции, защото знам, че при плащанията от европейските институции има изключително големи закъснения. Има малки фирми, при които е необходимо даже заплащането да се предоставя предварително, те чакат по 2-3 месеца. Трябва да се чака максимум 2-3 седмици. Благодаря, че имате съгласие. Сега за един друг въпрос. Законодателство прието в Германия, нещо, което бе отбелязано във вестниците съвсем случайно, защото провинциалните политици от Баден-Вюртенберг – един провинциален политик от Баден-Вюртенберг казва, че нашето бъдеще трябва да е червено. Един депутат от Бундестага също се изказва по подобен въпрос и мисля, че По отношение на оръжията трябва да има проверки, а, точно както се правят проверки за допинг, без каквото и, и, е, без каквото и да било предварително предупреждение. Що се отнася до правилата, аз не съм много голям специалист по а, е, Франция, но виждам, че френската економика и а, е, френското правителство действително се опитват да, да тестват границите на законното в Европа, що се отнася до защитата на своята економика. И така как можем да защитаваме позициите си в своите страни, когато във Франция се случват такива неща. Второ, по мобилността на работниците и служителите и тяхната способност да наймат, да, да, намерят заетост. Има в моя регион хиляди, които пътуват до работа поне час всяка сутрин. И е добре да има възможност обучение за хората, така че да си намерят прилична работа и някъде по-близо, а не да карат всяка сутрин по един час или да пътуват по час с влак. И накрая, казвате, че твърде малко се прави, за да се обучат хората на предприемачество. Мисля, че е ужасно, че някои хора искат да са просто държавни служители и не искат да се занимават с каквато и да била независима дейност. Е, и ако в бъдеще задълбочите контактите си с економическите институти, моля ви, е, вземете предвид, че трябва да се подчертая отговорността и на фирмите, защото много често университетите или другите образователни институции е, виждат нещата много едностранно. Те разговарят само с представители на синдикатите, например. Така че, за да се насърчи предприемчивостта сред хората, трябва да се включи и другия аспект – Също така, когато разговаряте с, с асоциациите на е, фирмите, можете да повдигнете този въпрос. Благодаря много и успех за в бъдеще. Благодаря много. Съвсем накратко. Господин Ангелакас. Е, ще бъда съвсем кратък, защото трябва да отида на заседанието на друга комисия, но все пак искам да задам един въпрос. Първо да благодаря на господин комисаря за неговата готовност да си сътрудничи с нас. Той говори и за иновациите, за научно-развойната дейност. Е, и действително е, европейската промишленост няма как да се конкурира с промишлеността в третите страни. на базата на иновациите и на оригиналността. В момента и Европа страда от изтичане на мозъци. И така как можем да насърчим тези хора да се върнат? Как можем да спрем изтичането на мозъци? Как можем да предотвратим заминаването на студентите и а, е, научните изследователи. За съжаление няма да мога да изчакам отговор, но асистентът ще ми го предаде. Това част evaluare a mandatului și pentru prezența aici, е, este clar că, cel puțin cei de față, împărtășim ideea că ne trebuie reglementări mai bune, inclusiv благодаря ви, че дойдохте тук. Със сигурност. Всички сме съгласни, че имаме нужда от по-добро законодателство и по-добро регулиране на финансовия пазар. Тук що приехме доклад посветен на това, но можем да имаме различия, що се отнася до подробности свързани или интереси свързани с това по-добро законодателство, защото някои хора искат изобщо да няма законодателство. Е, Вие правилно говорихте за това, че законодателството не трябва да бъде прекомерно подробно. Обаче, ако разгледате конкретни случаи, особено тези, които са отнесени до съда, ще видите, че тези дела са заведени поради липса на регулиране или неясно регулиране. За това е много важно законодателство да бъде ясно, за да не се отнасят различни случаи до съда в Люксембург, за да може съда да изясни какво се има предвид в законодателството. Вие Говорихте за това, че не се насърчава достатъчно предприемачеството. С сегашната криза обаче виждаме, че са се поемали прекалено много рискове и то за сметка на малките предприятия и потребителите. Вие говорихте за това, че ако едно предприятие не има 5000 души, държавата ще се намеси, за да спаси тези работни места. Но въпреки добрите си намерения, държавата не иска да се намесва, когато става дума за фирма с 100 работници и тази фирма фалира. Но мисля, че трябва да сме реалисти. Наскоро имаше много законодателни инициативи, посветени на економическата политика и на предприемачеството, и вие знаете за това. Но имаше също инициативи, насочени към защита на потребителите как да сближим тези два вида инициативи, така че между тях да няма пропаст. Ние знаем, че в Европейската комисия решенията се взимат с консенсус. Дали може да преодолеете тази пропс между двата вида законодателство и вие искате да зададете въпрос, така ли? Да. Благодаря, господин комисар, за това, че можахме да направим равносметка на направеното. Имам следните въпроси. Първо, да се върнем към въпроса за протекционизма и най-вече, що се отнася до Франция. Мисля, че в следващия Парламента трябва повече да защитаваме повече принципа за общностните предпочитания. Все още има твърде голям разрив между хармонизацията и общностните предпочитания. Има някои държави членки, които провеждат из, изолационистка економическа политика. Второ, в момента Кризата ще изведе на преден план много проблеми, но Европа не става по-силна. Индия и Китай по-скоро се държат като хищници, отколкото като партньори. Много от нас подчертаваха това, но по-силния вътрешен пазар ще ни позволи да бъдем по-силни партньори в условията на глобализация, ще ни позволи по-малко да страдаме от глобализацията за малките и средни предприятия. Ако загубим възможността да подпомагаме малките и средни предприятия на вътрешния пазар, ако не им дадем възможност да се състезават с други предприятия по света, то това ще бъде изключително зле. Нашата парламентарна комисия, Европейската комисия трябва да провеждат много по-твърда политика, когато провеждаме преговори и защо комуникираме с, с трети страни. И последно. Много често се забравя, че липсата на доверие от страна на фирмите проистича от липсата на доверие на потребителя във вътрешния пазар. Затова ни е необходима политиката за защита на потребителите. И тази политика трябва реално да защитава потребителите. Виждаме, че в много сфери има пренебрежение към потребителите и към политиката за защита на потребителите. Трябва да разглеждаме защитата на потребителите като нещо по-всеобхватно. Само така ще създадем доверие сред потребителите. Защото когато има доверие на потребители, те са склонни да харчат повече. Тези неща са много тясно свързани. И както вече беше казано тук, колкото повече дела се завеждат в съда на европейските общности, толкова по-голямо е недоверието на потребителите. За това трябва да укрепим тези наши политики по време на следващия мандат. Както госпожа Вайлер, как и вие повдигнете въпроса с законодателството и достъпа на хора до оръжие, мисля, че ако

има лошо законодателство, тогава Евро, Европа носи и вината за това. Ако има а, добро законодателство, съответно а, похвалята обира държавите членки. И мисля, че а, именно в тази комисия също разглеждахме многократно този въпрос. Някой от нас помним, аз самата ще си го а, запази за моите мемобуари, че всъщност държавите членки застъпваха въпроса, че трябва да има има не толкова стрикни разпоредби и в крайна сметка сега укорите са към Европейския съюз, че всъщност не, законодателството не действа с твърде ръка. Така че, Политически въпроси винаги имат значение за всички граждани в Европейския съюз, но а във всеки случай нашите успехи са общи, където сме работили заедно. И бяха направени редица коментари, има и въпроси. Ако желаете, вземете думата да отговорите. Благодаря. Позволете да започна с е, думите, казани от господин Харбър, моя приятел Малкъм Харбър. Въпросът е труден. Питате ме, с какъв съвет мога да дам дали двете е, комисии да се слеят за в бъдеще. Това е свързано с начина по който дейността на комисиите се организира. С ръководител на държава, която добре познавате, аз самия зададах подобен въпрос преди няколко дни и попитах дали няма да е в интерес е, на общия пазар, тези интереси и компетенции да бъдат обединени, защото има много при покритие и всъщност раз, разделянето на съответните комисии в две отделни е всъщност малко изкуствено, когато става въпрос за изготвянето на единни подходи. Економическата философия, която прилагаме в нашата дейност, всъщност води до различията – в позициите. Много важно е как подхождате, когато регулирате големи пазари. Социалната пазарна економика от една страна или както позицията на тази комисия, можете да възприемате една по-радикална философия, насочена към по-прагматичните аспекти на пазара и мисля, че това е много добър подход. Що се отнася до различията и различията, единния подход и различията по отношение решаване на политиките на вътрешния пазар, много е важно отговорността за вътрешният пазар да, бъде, да се носи заедно от всички европейски институции. Европейската комисия е, се организира по такъв начин, че да няма липса на координация в дейността. Знаете, че се провеждат изключително много срещи, но знаем като политици, че има разлика между формалната координация и координацията по същество. Това са две различни неща. Тук, разбира се, не говорим за е, отделните служби на комисията и координацията между тях. Това, разбира се, ние е, очакваме винаги да бъде факт. Става дума за различните участници в областта на иновациите, които да си сътрудничат по един разумен начин. Но ние сме само а, едната страна на тези участници. Има научно-изследователски институти, бизнес, е, партньори, представители, университети и така нататък. И Европейската комисия наистина искаше да въведе една голяма реформа, свързана с развитието на технологиите. Ще видим какво ще се получи в крайна сметка от тази инициатива, все още се намираме в самото начало на процеса. Надявам се, че в края на мандата си не съм ви оставил с впечатлението, че съм разстроен, но понякога нещата наистина много бавно се движат и това наистина е, притеснява. Преди лятната вакансия ще ви запозная с е, някои идеи по отношение на развитието на е, политиката на вътрешен пазар и промишлеността въз основа е, на своя опит. И Европейската комисия също ще представи едно стратегическо съобщение преди лятната вакансия. Моя труд ще бъде част от представенето на Европейската комисия Позволете да ви благодаря за подкрепата, която винаги сте ми оказвали. Благодаря на Европейския парламент и особено на вашата комисията, когато ставаше въпрос за проекта По-добра регулация. И се надявам, че този проект ще продължи своето развитие. И всички участници в него ще бъдат готови да излекат полуката от миналите пет години. Аз би бих е, последния човек, който може да каже, че сме постигнали съвършенството. Да, има напредък, но винаги, когато има един първи пионерен проект, обстановката, постигнатото не винаги е удовлетворяващо и Малкъм също се спря на този въпрос. Когато, например, Карл Венц създаде автомобила си, Това беше наистина едно изумително постижение. А сега, ако видим автомобила днес, днес всъщност надали бихме казали, че това отговаря на представите ни за автомобил. Но във всеки случай, когато нещо стартира, постигането му отнема доста време. А ако се обърнем назад, можем да кажем, че дори и да осъзнаваме, че първото постижение не е толкова значително, то винаги е било най-трудното ни постижение. Така че се радвам, че успяхме да стартираме този процес. Малка ми имаше и още един въпрос. свързан с е, това какъв е бил индекс е, в рамките в края сега на моя мандат. Къде се намираме по отношение на САЩ като економика? Що се отнася до производителността, бих могъл да кажа, че се намираме между 108-110. и Това би бил нашата позиция в този индекс. Доста добра позиция, бих казал. Поне последните години. Но поне това е моята е, оценка в този момент. С удоволствие бих задал тази задача на нашите макроекономисти, за да е, ви дадат точен отговор. Госпожа Вайдер, благодаря много за милите думи и подкрепата. Искам да подчертая още веднъж следното. Моята политика никога не се е доближавала нито на йота до радикалния е, до пазарния радикализъм. Синдикатите са изключително важен аспект от това, което правим и те винаги трябва да участват, за да можем да си свършим работата както трябва. Това винаги е била моята позиция и социалната пазарна економика винаги има голям успех в Европа. Сега и в днешния век – екологическия компонент винаги се добавя към този аспект. Говорим за социалната економика, социалната пазарна економика. Тук не се позоваваме само на нивата на приходите. В много по-широк аспект разглеждаме този въпрос. И економиката към която аз лансирам, всъщност предоставя е, както защита на гражданите, социален аспект, така и защита на околната среда. Не бих се съгласил по отношение на казаното за по-добро законодателство, че би било по-добре нищо да направим. Мисля, че това се прилага и към казаното от госпожа Карто. Госпожа Крето, прощавайте. По отношение на политиката за дерегулиране, ние първоначално отхвърлихме тази идея. Не говорим за дерегулиране, говорим за изграждане на стандарти. по възможно най-простия начин, при най-добрите условия, като се избягват излишните разходи. Бих искал да госп... благодаря на госпожа Вайлер за другия коментар, който тя направи. По отношение на закона за оръжията. Ако някой е член на асоциация спортна по стрелба, например, да биха могли всъщност да разполагат с 24 оръжия в къщата си. Не знаем, разбира се, какво точно все още нямаме отговор на всички тези зададени въпроси. По отношение на Франция, е въпросът е свързан с Франция. Позволете да кажа, че компетенциите на Европейската комисия са достатъчни да гарантират, че дори и големите държави членки следва да спазват правилата така че е, Европейската комисия няма да бъде изправена в ъгъла от големите държави членки. Важно е да се знае кой е, за какво отговаря в тази област. Виждам, че колкото повече натик се оказва, толкова, толкова повече е, шансове за успех има една подобна политика. Така че се създава, виждам, едно много сериозно партньорство което е изключително важно за просперитета и развитието на бизнеса в Европа. Много важно е да се развива ефективна политика в областта на конкурентноспособността в Съюза. И не е ли наистина изключително активна работа извършва в областта на картелите с моята подкрепа и ние установяваме, че всъщност е, точно сега бяха наложени най-големите глоби за картелите. Когато има фирми, които призовават за ясни правила, а също времено картелите всъщност успяват е, да постигнат своето, очевидно, че не това е начина да се изпълни правилно и коректно политиката в тази област. Споменахте обвиненията за това, че подкрепата на Франция за автомобилната промишленост е вързано с условието тези автомобили да се произвеждат във Франция. Това би било невъзможно. Защо? Защото европейската автомобилна промишленост съществува в рамките на целия Европейски съюз така че всичките автомобили, които евентуално могат да се произведат във Франция, не е възможно да бъдат купени само във Франция. Всичко, цялата промишленост се разпростира в рамките на целия съюз. Мисля, че имаше едно недоразумение по отношение на работниците. Аз не говорих за мобилността им, аз говорих за гъвкавост на политиката, а именно това, че трудещите се ще могат да се приспособяват не само по отношение на различното си местоположение, месторабота, новите изисквания а, в а, а, своята работа. Това имах предвид. Що се отнася до предприемачите, споменах това, свързано с корпоративната социална отговорност, но позволете още веднъж да повторя следното. Според мен това е неделима част от европейската политика в областта на промишлеността, а именно трябва да се трябва да се постигне едно отговорно отношение и това трябва да бъде и очевидно е една от целите на бизнес сектора. Когато един бизнес има добри постижения в областта на социалната политика. Очевидно те са в повечето случаи и бизнес с добър успех. По отношение на информацията, как, по отношение на въпроса, как бихме могли да върнем отново научно-изследователския потенциал в Европа? Очевидно трябва да подобрим не само доходите им и благосъстоянието, а, разбира се, имам предвид онези научни работници, които са отишли е, в САЩ, не само защото там има по-добри заплати, по-малко иерархия и по-добра възможност за развитие на тяхната научна дейност, а също така и продължение на техните открития. Ето това е нещото, към което трябва да се стремим и в Европа. В противен случай няма да се стигне до е, никъде, защото един научен работник, дали е, можем да го върнем обратно само с повишение на неговата заплата. Във всеки случай това не е възможно, след като е имал възможност за научна дейност там. Госпожа Карто. По отношение на вашия въпрос, е, нямах предвид дерегулация, а въпрос за подобряване на качеството на законодателството и засягнах само един аспект, а именно избягването на ненужната бюрокрация. А другия въпрос, който е свързан с оценката на въздействието, и самото въздействие, необходимостта от консултация. Аз не споменах всичко това, но те са част от общия проект. И когато сме в състояние да видим голямата картина, ще можем да установим ясно, че това не се основава просто на една философия за дерегулиране – Нашето разбиране е, че е необходимо по-добро законодателство, а не да се приема, просто да не се приема никакво законодателство изобщо. А, наистина има нужда от законодателни актове. Политиката на Европейската комисия винаги е много системна винаги колегиума на комисарите са отговорни за политиката и ние приемаме нашите политики на принципа на консенсуса. Така че по отношение на закрилата на потребителите, ние дискутирахме този въпрос предварително, аз се подкрепих и Факта, че има а, такава система на колегиум в а, комисията е именно насочено за гарантиране на системност в разработването на нашата политика. Не, непременно винаги успяваме, но в повечето случаи мисля, че така стоят нещата. А, съгласен съм с казаното по отношение на ролята на малките и средни предприятия. Госпожа Нерис, нека да коментирам показаното от вас за третите страни. Вашето впечатление беше, че не си се трудничим достатъчно с тях. Ами, нека да видим какво се случва в действителност. Ако разгледаме това ще е, се съгласим всички, че няма че има и сътрудничество, и срещи, и форуми. Има много е, срещи от този тип, има много посещения. Небето в Европа по някой път е потъмнява от самолети заради всички тези срещи по целия свят, на които трябва да присъстват нашите служители. Така че контакти има. Не бих искал да създавам дипломатически инциденти на такова публично заседание, но има една много важна страна, с която всяка година се съгласяваме, че ще премахнем пречките пред движението на стоки, но от години насам не сме направили каквото и да било за това. Така че основният проблем не е от наша страна тук. Ние сме готови да направим нещо. Но има проблеми с някои важни региони, които смятат, че те трябва първо да постигнат достатъчно развитие, за да ни настигнат и за това не трябва да прилагат правилата, които ние прилагаме. Що се отнася до политиката, начина по който се е подготвят предложенията в комисията е такъв, че защитата на потребителите винаги да се взема предвид. Госпожа Конева винаги е, се бори за защитата на потребителите. И мисля, че в Европа можем да се похвалим с много високо ниво на защита на потребителите, нещо за което е допринесла и вашата комисия, защото голяма част от законодателството, прието наскоро, се занимава с безопасността на продуктите. Ние настояваме на безопасността на продуктите, именно за да защитим потребителите. Но ако смятате, че има какво още да подобрим, винаги е, съм е, готов да чуя вашите предложения. Защото в крайна сметка на пазара потребителят е цар. Или поне би трябвало така да бъде, защото именно потребителите решават в крайна сметка какво да остане на пазара. И нашата политика трябва да е такава, че потребителят действително да може да се възползва от е, своята привилегия да реши как да се развиват пазарите и кои продукти да преуспеят, а кои не. За тази цел трябва информи... Е, потребителите да са много добре информирани, да не им се подава невярна информация и е да са способни да работят с информацията, която им се предоставя и то бързо. Смятам, госпожо председател, че отговорих на всички въпроси, поне се опитах. мисля, че това ще е края на този етап на нашето сътрудничество. Да, благодаря, господин комисар. Много ви благодаря за начина по който работихте с нас и се надяваме, че ще работим отново заедно. Вярвам, че ще продължите да участвате все така активно в бъдещето на европейската политика. Благодаря много. Добре, уважаеми колеги. Нека да се опитаме да настигнем времето, защото знаехте, както знаете, в началото загубихме 20-25 минути заради техническите проблеми с превода, така че започнахме по-късно и така последващата точка от дневния ред за права на потребителите. Съвсем накратко ще ви разкажа за работата на работната група в Страсбург и след това ще е, ви разкажа какво предстои нататъка. По процедурата след това преминаваме към пред... презентацията на нашия гост, който ще говори за без... противопожарната безопасност в хотелите и така. Нека първо да благодаря на всички координатори за това, че присъстваха на срещата на работната група в Страсбург, където обсъдихме е, проект за структура на един работен документ, защото, както си спомняте, координаторите взеха политическо решение първо да не се е, е, провежда първо четене в този парламент, а по-скоро да се изработи работен документ за информация и също така да се зададе устен въпрос на комисаря, на комисаря Кунева и да и също така обсъждахме дали е, е, работният документ да съпътства е, този устен въпрос и дали устният въпрос всъщност да, да е свързан с да е основан на фактите, изложени в работния документ. Работният документ е с проста и ясна структура и до края на седмицата ще го получите. До тогава ще сме го финализирани. В него се говори за предложението на комисията и а, за основните цели в него, разглежда основните аспекти и също въпроси свързани с оценката на въздействието. Групи, а, групата искаше също така да се разгледат въпросите и за принципите на субсидиарност и пропорционалност. От там нататък ще се разгледат и по- повече подробности по това предложение във връзка и с изслушването, което проведохме, и с а, консултациите проведени по интернет, където, а, където събрахме доста подробна и полезна информация. И така, в повече, когато се занимаваме с по-големите подробности, искаме да говорим за степента на хармонизация, на пълна хармонизация, пълна целева хармонизация, както бе предложено. Също така някои от потребителските организации от друга страна искат да предложат минимална хармонизация като подход. Така че това са различните възможности, които ще се изложат като варианти. След това ще говорим за приложното поле е, на приложението и също е, за възможността да се работи по интернет. И е, що се отнася до е, конкретните аспекти, първо искаме заключение на работния документ да направим кратко обобщение на някои от опциите, предложени от заинтересованите страни, които участваха в е, изслушването, както и тези, които са е, участвали в консултациите по интернет. Знам, че сте получили информация за това и координаторите казаха, че е добре да има поне кратко обсъждане е, и представяне на въпросите в е, работния документ, без на този етап да се ангажираме с конкретен срок. Така че това е предложението да задълбочим дискусията. А, а, не да предприемаме а, конкретни а, практически стъпки все още и оттам нататък ще се реши дали а, да се а, преминава към първо четене. При всички положения поискахме комисията да направи по-подробен анализ на това какво би означавала пълна, а, пълната хармонизация, особено що се отнася до правата на потребителите, които вече съществуват в държавите членки. И искаме комисията да разясни връзката между пълната хармонизация и е, прав... средствата за правна защита на лични в националното право. Също така в работната група на няколко пъти бе казано, че бихме искали допълнителна информация от страна на комисията в подкрепа на някои от заключенията на е, е, оценката на въздействието, както и какви са ползите на, на альтернативите подходи. Имаме време да навлезем в по-големи подробности, защото няма да има първо четене през май. И е, беше добре, че събрахме е, е заинтересованите страни и се оказа, и установихме, че и те самите заедно могат да постигнат добри решения. Тук говорим за групите за защита на потребителите, както и представителите на, на бизнеса. Е, оказва се, че като се съберат заедно, те могат да намерят доста добри балансирани подходи. Така че мисля, че е, можем да кажем, че бихме. Е, че като цяло сме в подкрепа на този подход, стига той да работи достатъчно конструктивно, а не просто да намалява правата на потребителите или пък да ги оставя с впечатление, че правата са им намалени. И също така е, трябва да е ясно какъв е, какви са минималните правила и стандарти, които трябва да се спазват от предприятията. И най-важното е потребителите да могат да се радват на възможно най-голяма защита, независимо от това в коя страна се намират. Работният документ ще бъде раздаден на всички членове на комисията, не само на координаторите, след като е финализиран и след това ще обсъдим мненията на различните политически групи за съдържанието на устния въпрос. Комисарят Кунева изрази желание да отговори на устния въпрос на съответната пленарна сесия на парламента. От там нататък, както подчерта и господин Харбър, искаме да имаме следното работен документ, устен и също така протоколите от е, е, дебатите в е, парламента по време на този мандат. Всичко това трябва да остане за колегите ни в следващия Европейски парламент. Всичко това е добре да се обсъди и с представителите на националните парламенти, особено що се отнася до транспонирането и приложението. Мисля, че това е много добър начин да се работи. И така, ако искате да кажете нещо кратко, моля, заповядайте, но все пак е добре да не провеждаме твърде подробна дискусия сега, защото много тези въпроси, от тези въпроси сме обсъдили и на срещата на работната група. А пък в крайна сметка утре е последното заседание на нашата комисия и трябва да се вземе решение какъв текст да се представи на пленарно заседание. Господин Харбър, имате думата. Е, наистина, вашето обобщение беше доста изчерпателно, но искам да направя връзка с това, което каза комисар Ферхойген. Смятам, че беше много важно да разгледаме внимателно оценката на въздействието и да помислим стратегически и да обмислим също стратегическото мислене, което е в основата на предложението на комисията. Защото ако стратегията е погрешна, никакви подробности няма да помогнат. И трябва, разбира се, да предадем щафетата на следващите членове на нашата парламентарна комисия. Утре ще имаме коктейл, но аз виждам в моя план, че имаме още заседание на 27 април. И може би все пак ще имаме възможност да разгледаме окончателно този документ, преди той да стигне до пленарна зала. Може би трябва да помислим, защото ни остават още три пленарни заседания, затова нека да прекратяваме утре обсъждането. Така че би било добре да ни дадете поне някакви ориентировачни данни за бъдещия график. Също така Определено в отделните политически групи бихме искали да обсъдим тези въпроси. Мисля си, че ще имаме време, защото този въпрос няма да се разглежда по време на втората пленарна сесия през април. Така че очевидно този устен въпрос ще бъде зададен на последната майска пленарна сесия, така че ще има възможност в работните групи, в политическите групи да се обсъди този въпрос. 27 април. Все още нямаме окончателно решение. Координатори координаторите ще решат дали ще трябва да има заседание на комисията на тази дата. Аз посочих изрично, че политическите групи ще вземат окончателното решение за устния въпроса защото ние не внасяме доклад, а само устен въпрос в пленарната зала. За това основното е да има съгласие между политическите групи. За това обясних процеса. Няма нужда чрез заседание на комисията да го правим, но имаме този вариант и координаторите трябва да решат дали да имаме заседание на 27 или не. Още не е решено нищо окончателно. Госпожо Уолес, благодаря ви, госпожо председател. И извинете, че не можах да присъствам на заседанието на работната група в Страсбург миналата седмица. Запознах се с работния документ и наистина това е много изчерпателен документ. Това посочва и вашето обяснение днес. Има само един момент. И това е някакво изходно понятие или предположение, че когато е приета тази директива за правата на потребителите, то това ни придвиж... придвижва към ситуация, в която общото облигационно право ще бъде отделено от законодателството за защита на потребителите. Мисля си, че трябва да помислим за последиците. В диалог с националните парламенти, който ще имаме тази седмица, очевидно този въпрос ще предизвика сериозен интерес. И мисля, че в работния документ трябва да бъде отразен този въпрос, защото това е изключително важна отправна точка за цялата директива. Благодаря ви. Мисля, че това, което видяхте, сигурно е проекта на работния документ, а все още се внасят изменения. И след като бъдат получени всички изменения, аз ще напиша моите отзиви. Разбира се, вие още имате възможност да внесете вашите изменения. И разбира се, аз мисля, че може съвсем спокойно да се посочи факта, че има определени последици и че, разбира се, ще трябва да бъдат взети политически решения, които могат да бъдат взети или пък не взети от Комисията по економически и парични въпроси. Мисля, че по този въпрос, по който колегите биха могли да се произнесат. Има някои държави членки, които 10-20 години са работили по този въпрос преди да стигнат до някакво решение. А, така че мисля си, че е много лесно да отразим някакви фактологични изявления, защото по този начин ние не се обвързваме с някакви политически ангажименти. Господин Шваб, вие искате да се изкажете? Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви благодаря за толкова добре подготвения доклад наистина по този начин може да бъде постигнат напредък. Убеден съм, че въпреки недостатъците, в дългосрочен план имаме нужда от последователно законодателство за защита на потребителите. И Смятам, че този доклад ще бъде добра основа за бъдещата работа. Благодаря. Мисля, че можем да приключим с това обсъждането. И разбира се, трябва също така да гарантираме това, че ще получим всичките мнения отзиви на колегите. Ще приключа работата върху доклада до края на тази седмица и на френския и немски ще бъде разпространен веднага текста. След това ще бъде извършен превода на всички езици и след това ще използвам документа, за да бъдат подготвени устните въпроси или устния въпрос. Така че благодаря ви за вашите изказвания. И сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. И това е представяне на проекта за пожарна безопасност на Хотрек. Колеги, аз ви казах, че госпожа Маргарит Секарус, главен изпълнителен директор, трябваше да направи представянето вие си спомняте, че ние много работихме по този въпрос и много колеги поставяха въпроса за изпитванията, свързани с тази безопасност, проверките за съдържание на въглероден окис. Знаете, че ние нямаме законодателство, но имаме препоръка на съвета за пожарната безопасност във вече построените хотели и много потребители се обърнаха към нас, защото те смятат, че държавите членки не изпълняват тази препоръка и те поискаха от нас да работим по този въпрос. В нашата комисия смятаме, че е много важно да се работи в тази сфера, защото потребителите използват хотели в различни страни и те трябва да са убедени, че се спазват минималните стандарти за пожарна безопасност. Ние имахме семинар с Европейската комисия, беше поръчано едно изследване и ние сме много благодарни на отрасъла за готовността да работи по този въпрос. И да изготви кодекс за етично поведение или харта, свързани с безопасността. Затова сега ще дам думата на госпожа Секерос, ако правилно произнасям нейното име. И също господин Пол Мокс, който е вице-президент по въпрос на безопасността и също така политическия консултант по въпросите на безопасността на Хотрек. Заповядайте. Давам ви думата. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа, благодаря за предоставената ни възможност да ви запознаем с нашия проект в Комисията по вътрешен пазар и потребители. Представляваме Хотрек – и както госпожа председателя вече каза, това е един проект. Аз лично го представлявам. Господин Мокнес представлява групата Резайдър. Представляваме както Националната асоциация, така и веригите. Хортек е една асоциация, която обединява 40 национални асоциации в 25 различни европейски държави. Искам веднага да ви кажа какво представлява сърцевината на нашия проект. Каква е предисторията на проекта за пожарна против... безопасност? Както вече е, бе казано, 1986 година бе направена препоръка с различни правила на национално, регионално ниво и местно ниво. Редица години се водеха дискусии по отношение на тези препоръки от 1986 година, но не беше постигнат успех. Имаше искане от Европейския парламент и Европейската комисия да бъде разгледан отново този проблем. И така Хортрек прие да разгледа проблема и да разработи проект. Целите на проекта са подобряване на пожарната безопасност на хотелите в Европа, без създаването на допълнителни разпоредби и регламент, а да се направи всичко това в интерес е, на съществуващите вериги, малки и големи организации в е, туристическия бизнес и разбира се да бъде насочен към всички е, държави в Европейския съюз. Работим в тясно сътрудничество в Европейската комисия и Европейския парламент. И така, е, разработихме бизнес план, одобрен от Националната асоциация, Европейската комисия и предаден в съвсем неформално на една среща която бе проведена на предишният е, семинар на Комисията вътрешен пазар и защита на потребителите. И сега наистина с голяма радост се връщаме отново при вас да говорим за нашия проект. Каква е идеята по отношение на проектните задачи? Имаме два различни продукта. На първо място хартата, която трябва да бъде подписана от всички национални асоциации на Хортек и да отразява задълженията и ангажиментите на хотелиерската индустрия в Европа към пожарната безопасност. Освен това, трябва да бъде разработена съвременна методология, която да е структурирана около три букви. МЕМ за менеджмент, строителство, строителни е, е, характеристики и системи за пожарна безопасност. Ние по-настоящем разработваме нашия проект в нашата работна група и разбира се, съставихме най-напред работната група. Заключенията ще бъдат е, разгледани заедно е, с участието на комисия на консултативните участници. След това ще потърсим одобрението на документа от нашето общо събрание, защото важно е не само да постигнем споразумение по въпроса тук в Брюксел, но в крайна сметка хартата и задачите да бъдат изпълнявани от всички държави членки и се надяваме от 1 януари 2010 година това да бъде факт и да се прилага в цяла Европа. В работната ни група влизат членове и председатели на наши националните асоциации с съответните е, умения и експертен опит в областта на пожарната безопасност. Имаме представени редица държави членки в е, нашата работна е, група, както на големите вериги, а също така и на малките хотели. Работната група се подпомага и от външен експерт, господин Патрик Каре от Обединеното кралство и господин Дитер Нислер, който е от Федерацията на пожарникарите. Комисията на участниците включва представители на Европейската комисия, които и е, евродепутати, които участваха на първата ни среща, потребителите, е, застрахователи, туроператори, мрежата на пожарната безопасност и е, пожарната академия в Европа. Очакваме, разбира се, и други представители. Къде се намираме по отношение на разработването на хартата? Все още е вход на обсъждане, както вече казах бихме желали всички членове на Хортек да подпишат хартата. Тя трябва да бъде кратка и ясна. И трябва да, огледам, да представлява основните седем стълбове на хотелския менеджмент. Ще видим как точно ще редактираме текста, но поне седем са минималните е, основни стълбове, а именно Необходимо е да има а, отговорник за пожарна безопасност в хотелите, да има регистър, да има план за а, извънредна дейно, действие при извънредни обстоятелства, да има обучение, да има, разбира се, оценка, поддръжка и годишна оценка на дейността. Необходимо е националните асоциации да гарантират, че своите членки, които участват е, в асоциацията, ще изпълняват тези основополагащи седем принципа. След това националните асоциации ще извършат е, контролна дейност, ще създадат своите бази данни. След това, разбира се, ще лансират е, хартата и новата методология пред публичните власти, особено у нези, които се занимават с с пожарната безопасност и Хортрек заедно с националните асоциации, разбира се, ще докладваме пред Европейския парламент и Европейската комисия за постигнатото. Методологията ни, която е, е, разбира се, все още вход на дискусия, трябва да бъде лесна за работа, трябва да бъде приета с съответно да отговаря на приятите документи и възприяти от Хортрек и европейските държави членки. Дейността по отношение на методологията се извършва, разбира се, и под ръководството на нашия експерт, господин Патрик е, Кари и ще бъде представен в готов вид пред комисията е, на консултативната комисия на участниците и ще очакваме техните предложения и коментари. По отношение на тази методология, Бих искала да кажа, в английски вариант тя състои от три букви МБС, но искаме да подчертаем особено първия аспект, а именно менеджмента, защото е изключително важен според нас. Тази секция от документа ще се засегне седемте или 8 принципа за устойчиво развитие на хотелите. Това ще бъде основен ключ в нашия документ и именно за това е, за нас буквата М е, е изключително важна, защото с помощта на именно управление населението и този подход ще можем да повишим нивото на пожарната безопасност в Европа. А това в момента, което виждате, е нашия график графика, с помощта на който ние ще постигнем заложените цели. Надяваме се, че в началото на месец юни, а след това и през септември ще имаме съответно заседание на групата, които ще можем да подготвим проекта, след което се надяваме в обобщен вид да го представим преди края на годината на вниманието на комисията и парламента, след което да стартираме изпълнението в началото на 2010 година. Имате ли някакви предложения, някакви коментари, които желаете да направите? С удоволствие ще ги услушаме, но бих желал да дам думата на господин Мотнокс, който всъщност е истинския ни експерт, така че той ще ви запознае с някои основни аспекти. Заповядайте. Благодаря много. Много полезна информация ни предоставихте за графика, по който работите и конкретните въпроси. А, сега им, ще задам, ще попитам колегите дали имат въпроси по вашата презентация. Действително, вие покрихте всички е, въпроси и е, съществуващите сгради, и новите сгради. Имате ли въпроси, колеги? Един от въпросите, е, всъщност аз имам два въпроса, които бих искала да ви задам. Първо, хартата, която искате е, да създадете и да бъде подписана, искам да ви попитам какъв ще е нейният ефект върху мен като потребител. Ако има такава харта, в която е, има поети и ангажименти, които имат за цел да гарантират по-високи противопожарни стандарти. Но по какъв начин повлиява това на, на мен като потребител? Какво? Какви ще са конкретните ползи за потребителите? Второ, един въпрос, който беше повдигнат, но а, вие не говорихте за него, а, е отравянето с въглероден ОКИС. Може би и това е добър въпрос, който може да бъде покрит, защото и той е свързан с безопасността. Имате ли въпроси, колеги? Няма други въпроси. Може ли да отговорите на засегнатите от мен? Те въпроси. Благодаря ви много, че имам че ми дахте възможност да присъствам тук отново. В нашата работа сме установили, че ако искаме да подобрим безопасността в хотелите, трябва да можем да разчитаме ежедневно на всеки един служител, във всеки един хотел, на във всеки един град, в който работим. Но тъй като хотелите, в които с които работим са изключително различни, по отношение на своя размер и организация, няма как да прилагаме един и същи е, подход навсякъде. Именно заради това трябва да работим с такава харта, която да по-скоро да организира начинът на работа в хотелите и така да се повиши нивото на безопасност. И това ще е добре и за вас, като потребител, но и за нашите служители, защото става дума и за тяхната противопожарна безопасност. Ето, например, когато а, е, обучаваме служителите си, питаме защо са тези а, е, детектори за дим в а, в стаите и в хотела изобщо. И слушателите винаги казват, те са за безопасност на гостите. И винаги забравят, че гостите идват и си отиват, а служителите в хотела всъщност са там всеки божи ден. Тоест, на практика, в статистическа гледна точка, именно а, служителите в хотелите са много по-засегнати от противопожарната безопасност, отколкото гостите. Така че е, е, това е много важно да се подчертае когато а, а, говорим с тях за противопожарната безопасност, защото в крайна сметка именно от тях зависи доброто поддържане на противопожарната безопасност. Добре е да си дадат сметка, че става дума и за тяхната лична безопасност. Именно заради това в работната група работим по насоки, така че а, да може в различните хотели управлението на противопожарната безопасност да е по-добро. Надявам се, че с това отговорих на въпроса ви. Да, разбира се, много се радваме, че работите по тази харта и напълно искаме е, е, напълно сме готови да ви подкрепим във вашите усилия. Аз е, разбирам защо става дума не само за потребителите, но и за служителите. Но въпрос е, да кажем, аз си търся стая в хотел. Има ли някакъв начин да видя дали този конкретен хотел е подписал тази харта и заради това мога да очаквам някаква ниво на противопожарна безопасност. В крайна сметка, вие говорите в тази харта, че ще има отговорни лица е, за е, поддържане на противопожарната безопасност е, и специални екипи и прочие. Е, всякакви такива гаранции. Така че как мога аз като потребител да знам, че хотелът е подписал хартата? И второ, вие не отговорихте на въпроса за отравянето с въглероден окис и, сте, и не сте решили да го включите в хартата. Смятате ли, че той не е, е достатъчно важен? Извинявам се, че не засегнах този втори въпрос с първия си отговор, но на практика в документацията, която изготвяме, се занимаваме и с а, отравянето с въглероден окис. Това е много, много важен въпрос, по който също се работи и повечето от големите хотелски вериги имат и специална, а, специални мерки за защита срещу разпространението на въглероден окис. Що се отнася до а, това, вие като си запазвате стая, как да знаете а, дали хотелите са подписали хартата, а, много зависи от това къде запазвате стаята. Има различни резервационни системи. Но при всички положения хотелите са споменати като хотели подписани, подписали тази харта и а, е, тази и като членове на нашата асоциация на вебсайта на нашата асоциация. Добре, е, представителите на комисията биха ли искали да коментират по този въпрос? Да, благодаря, госпожа председател. Е, бих искал да подчертая, че представеното тук бе обсъдено и в Европейската комисия, и с парламентарната комисия за правата на потребителите. И ние не само домаки, бяхме домакини на срещата по тази харта, но и се надявам, че ще можем да участваме активно и в следващите срещи. Що се нася до вашия конкретен въпрос за това как на мен точно като потребител, на мен лично като потребител би могло да ми повлияе на това, че такава харта съществува. също зададох този въпрос. А, и в крайна сметка получих един доста добър отговор. В крайна сметка всички, които подписват тази харта, ще бъдат означени и въпросът и ще има наблюдаване, мониторинг на работата и на приложението на хартата. Разбира се, е, тук именно подробностите, малките камъчета могат да обърнат колата. Е, много важно е именно това наблюдение на работата да се провежда действително съзнателно един представител на една евро, на Европейска асоциация на туроператорите каза това звучи много добре, много обещаващо. Можем дори да си помислим дали да не а, да не поставим условие на хотелите да са подписали тази харта, за да работят с, с нас, с нашите туристически агенции. И те сега наблюдават как върви работата по хартата и ще вземат решение за това. Това би било много добре. Благодаря. Много полезно. Аз като председател на комисията съм проследила този въпрос в големи подробности и действително такъв вид условия би бил много добър. Защото ако искаме стандартите да се увеличат и то чрез такъв тип саморегулация, доброволна саморегулация, тогава би било е, най-добре стандартите да бъдат е, е, зачитани, да има условия и вие сте иноваторите в случая. Именно вие въвеждате тази мярка и е добре не само потребителите да избират, но да има и условия дадени от страна на туристическите агенции. Знаете сигурно, че Асоциацията на туристическите агенции препоръчва по-скоро да се приеме законодателство. Те говорят а, за законодателни подход а, като а, за предпочитане пред а, подхода на хартата. Те биха искали по-скоро да има закон на европейско равнище в тази област. Нещо, което асоциациите на хотелите до голяма степен са отхвърляли до сега, но е много добре, че те се опитват да организират саморегулация. Искаме да ви, да ви помогнем заради това и е, действително да постигнем най-добри резултати за потребителите в Европейския съюз. И така, благодаря ви много, благодаря, че участвахте на нашето заседание и много ще се радвам, ако комисията може да присъства на на заседанието на заинтересованите страна. Господин Харбър, мисля, че а, сега преминаваме към вашата точка. Ще говорим за преговорите, в които участвахте от името на нашата комисия за мрежите за електронни а, комуникации и услуги, а, защита на личната неприкосновеност и на потребителите. Виждам, че някои от докладчиците в сянка са тук, а вие държите и добра връзка с тях, така че имате думата. Have... Благодаря, госпожо председател. Имаме някои договорени компромисни предложения. Е, имате ги. Раздадени са. Мисля, че Петър, ето, идва в залата. Разполагаме ли всички с копия на компромисните предложения? Най-напред бих искал да помоля е, всички депутати да получат копия на предложението. Позволете най-напред да ви разкажа за процеса и как стигнахме до този момент. Благодаря на всички докладчици в Сянка, благодаря на всички, които работиха в нашите екипи. Продължение на няколко месеца от времето, когато бе договорена общата позиция. А може би и още преди това. Благодаря на всички вложени усилия през целия този период. По отношение на целия пакет за далекосъобщенията, работихме изключително добро сътрудничество и с съвета, за да можем да постигнем до споразумение на второ четене, възоснова на общата позиция, разбира се. Понякога преговорите бяха дълги и подробни за да можем да докажем, че позицията на парламента беше по-добрата позиция. Политическите приоритети са насочени основно към економическите регулации и изграждането на нов орган за координация – Радвам се, че парламента и съвета под, като цяло постигнаха споразумение по този въпрос аз самия участвах в някои от тези преговори. Очевидно не бих могъл да ви запозная с всички подробности по този въпрос, но Надяваме се, че ще, тази вечер ще станем свидетели на последния триалог по този въпрос. Що се отнася до а, правата? А, на потребителите и правата на неприкосновеност на личния живот през последните седмици много по-активно работихме по отношение на правата, предложенията за правата и мога да, се, да ви зарадвам, че всъщност постигнахме доста сериозни а, стъпки напред по отношение на постигнатото на първо четене. Позволете да благодаря на съвета за конструктивния им подход. Причината, поради която не сме стигнали по-напред, е не защото защото не сме искали, а просто а, работи по три досиета и това е изключително време емко. Миналата седмица а, от 7 часа сутринта до вечерта работихме по този въпрос, така че разбирате, много усилие време се влага във всичко това. Препоръчвам да приемете редица компромисни предложения, които ще бъдат подкрепени от политическите групи, с изключение на колегите ни от групата на зелените, които имат известни резерви по отношение на някои подробности, но като цяло партията на европейските социалисти и АОД подкрепят подкрепят измененията. Така че, моля ви утре да гласуваме. Разбира се, ще обсъдим и останалите предложения, предложени от колегите на второ четене. Освен това, бих искал да помоля комисията да подкрепи и измененията от първо четене на нашата комисията, които все още са в ход, защото не са приключени преговорите с съвета по тях. Най-значимата област, която трябва да стигнем до споразумение, е свързана с е, въпроса, свързан с преносимостта на номерата когато потребителите сменят доставчика. И мисля, че ще бъде най-трудно именно да защитим нашия текст. Има други две области, които са изключително важни, а именно електронната неприкосновеност на личния живот е, и обхвата за уведомля, уведомяване, възможността за включване и изключване за по отношение достъпа на компаниите до информация по личните компютри на потребителите има известна решимост да се стигне до решение, консенсус по този въпрос, но тези са със сигурност трудните области, включително и в правен аспект. Във всеки случай по отношение на мерките за защита на потребителите сме отбелязали голям напредък. И сега ще се спра на именно тези компромисни предложения. След това, разбира се, съм готов да отговарям на въпроси. Ще гласуваме утре. Съжалявам, че са само на английски язик, доста са обхватни. и Надявам се, че ще мога да обобща ключовото от тях. По отношение на първо изменение, споразумяхме се с съвета да има ново изменение, което ще даде възможност на държавите членки да бъдат по-гъвкави по отношение на въвеждането на а, единната услуга. Сега се обсъжда е, високоскоростния е, подход, откол... а не е, теснолентовия подход, за който говорихме преди това. Това е изменение, не промяна в члена. Надяваме се, че се запазва гъвкавостта, от която имаме нужда. Освен това, много бихме искали да притиснем комисията да гарантира, че прегледа на а, е, задъл директивата за всеобщата универсалната услуга ще бъде приключена на време. Вероятно ще има възможност е, да се направи второ изявление от страна на комисията, но бихме желали утре да можем да гласуваме именно в този смисъл, за да може всъщност комисията, Европейската комисия наистина да ни запознае е, в точната дата със своите заключения. Редица изменения следват второто изменение, включително и точката от преамбюла. Това са технически въпроси, защото всъщност подробното описание сме го преместили на оборудването за хора с увреждания според нас така има смисъл да се разглежда този подробна информация. Ще се върна и към някои важни моменти, свързани с правата на хората с увреждания. А ако преминем сега към трето изменение от компромисните, ние стигнахме до споразумение да гарантираме достъпа до телефония да имат по-широко обяснение и дефи... дефиниране. Мисля, че достъпа е изключително важен въпрос в бъдеще. Не става въпрос само дали ще има някакви кабинки телефонни, дали ще се плаща в тях или не, може да бъдат предварително платени услуги, например в, в интернет среда. Но за нас важно е да разширим обхвата на това тази разпоредба, като се включват не само обществените телефони, но държавите членки да направят нужното, за да може регулаторите да изискват поставането на подобни а, телефони, да има точки, които, на които те да съществуват. Изключително важно е това според нас. А, бих искал да благодаря на съвета, че прие нашето предложение по отношение достъпа на хората с увреждания. Компромисно изменение четвърто съдържа и важни изменения, които ние сме отново засегнали в директивата. А, също така, дефин, термина еквивалент трябва да бъде заменен, т.е. сегашната директива. И ние сме убедени, че има по-добър термин, който може да бъде използван. Това, което направихме е следното. В началото ще видите точка от преамбюла, която ясно се посочва какво имаме предвид, когато говорим за еквивалент, в смисъла на достъпа на хора с увреждания до услугата. Така че Именно в четвърто изменение засягаме точно този аспект, свързан с думата еквивалент е равнопоставен. И се радвам, че в крайна сметка със съвета стигнахме до компромисно съгласие. По отношение на пето изменение, тук става въпрос на редица подробности свързани с изискванията за прозрачност, информираност на потребителите при изключването на договори и използването на услугата за съобщение. С други думи, да бъдат информирани потребителите по отношение на въпроси, свързани с достъпа и всякакви други аспекти на информация да им се предоставя, свързана с предоставената услуга. Така че сега ще видите тази преддоговорна информация трябва много ясно да бъде представена на вниманието на потребителите, те да знаят къде могат да намират тази информация, те ще разполагат е, също така с информация за е, ограничаване на достъпа до услугата, къде са допустими в националното законодателство, в общностното право е, тези важни аспекти. Според мен това е важно. Защо? защото трябва да бъде абсолютно прозрачно кога един оператор прилага дадени условия. А прозрачността не означава, че тези условия са правно допустими под национално или общностно законодателство, но в някои случаи един потребител може да използва конкретна услуга, само гласова, например, услуга и тогава вече трябва ясно да бъде описано какви са ограниченията. Също така, процедури, които могат да бъдат заложени от оператора по отношение на трафика, обема на трафика и въздействието съответно върху предоставената услуга. Това също е един много важен аспект и редица оператори предоставят на своите потребители именно как точно те насочват е, и определят обема на трафика на данни, особено когато става въпрос за високоскоростния широко лентов е, служби, различните услуги в областта на е, телевизията, телефонията, където се предоставя високо качество на услуги и в никакъв случай не бива да има ограничение по отношение на качеството, което се предоставя на потребителите. Всичко това има въздействие върху дефиницията за неутралност на мрежата. И наистина колегите ми получават изключително много електронни съобщения по този въпрос. Ние сме съвсем наясно, че всички проблеми, свързани с ограничаването на достъпа и процедурите за управлението на обема на трафика, разбира се, трябва да бъдат основани на принципите на лоялната конкуренция, но преди всичко трябва да бъдат прозрачни за потребителите. И мисля, че това е правилната посока на развитие. Защото за разлика от САЩ, където широката конкурентна среда всъщност дава мандат на достъпа, където има избор на оператора, на доставчика. Мисля, че по съвсем различен начин стоят нещата в Европа в сравнение с САЩ. И наистина имахме доста спорове, свързани с някои практики от САЩ, които са обаче съответстващи на тяхната среда и не отговарят на нашата и съответно не се спазват правилата за достъп и прозрачност. Няма подробно да разглеждам всички останали. Ние сме направили редица други изменения. Стигнахме до една формула по отношение на различни области. Ще се върна на 21-во изменение след малко, но искам сега да се спра на една формула, свързана с рекламата, точка и на английски язик. Има много случаи, когато на потребител може да му се предостави включени минути, безплатни минути, и мисля, че тези условия, всички мислим, че те трябва да бъдат много по-прозрачни. По отношение на 21 член, прозрачност на публикуваната информация, заедно с съвета, мисля, че ние значително подобрихме редакцията на текста по отношение на личността на тарифната информация, независима оценка на разходите, на моделите на използване на услугата, информация, напомняне на потребителите. И ако един оператор въведе някакви промени в условията, които ограничават достъпа до услугите или пр пр пр променя процедурите си по отношение на а, обема на трафика на данните трябва да уведоми потребителите. Освен това, ние е, изменихме и едно предложение на комисията свързани с предоставането на информация от публичен интерес и за нови а, абонати. Сега постигнахме споразумение на този текст, по този текст, но имаме едно условие, именно, че тази информация ще бъде предоставена с помощта на мерки, които обикновенно се използват безплатно за абонатите. С други думи, правителствата не могат да въвеждат нови начини и средства за общуване и съобщения, освен тези, които вече са известни на потребителите и това няма да води до увеличаване на разходите за тях. А сега продължавам към 26-то изменение, което е, е нов е, точка от преамбюла. И ние мислим, че по този начин уточняваме въпроса, свързан с достъпа до услугите, качеството на услугите и е, важните изисквания. Тези процедури са валидни само ако гарантират е, лоялна конкуренция и не дават преференциално предимства. Що се отнася е, до изискването 22.3 не сме го променили, но е, изискванията за качество на услугите ще се предложи именно във връзка с тези мерки за повишаване на конкурентноспособността. С други думи, е, някои оператори могат е, да намалят е, някои от качеството, аспектите на качеството на своите услуги с цел да имат конкурентна преднина, а това със сигурност няма да бъде допускано. Що се отнася до компромисно предложение 7, внесохме важни променения за подобряване на конкурентната среда и прозрачността на, директивата за далеко съобщенията. Осмо изменение, сега това е нашето предложение за преносимостта на номерата, но се радваме, че съвета тук прие нашето предложение за ограничението на договора, продължителността на договора на 24 месеца, а също така минималното изискване за 12 месеца. Първоначално това не бе включено в предложението на съвета. Мисля, че тук все още е, по отношение на четвърти абзац има какво да се желая по отношение на постигане на споразумение със съвета. Изменение девето. Имаме нов текст е, за съвет и консултация за потребителите. Свързано е с защита на личните данни. Десето изменение – и сега вече говоря за неприкосновеност на личния живот. Имаме ново предложение за обхвата. Две предложения за сигурност, обработка на данните, при гарантиране на сигурност на данните, за трафика на данните, за съобщенията и съобщенията, оперативни въпроси, изпълнение. Всичко това е отразено. Е, имаме споразумение с съвета по тези аспекти. И освен това мога да добавя, че е, по отношение на нарушение на прикосновеността на данните по първо четене бе прието от съвета, но утре очаквам от вас подкрепа при гласуването и на този аспект. И в заключение, мисля, че направихме много сериозен напредък по отношение на тази много важна директива за потребителите и вътрешния пазар. Разбира се, в текста има разпоредби, които гарантират е, по-добре е, регламентиране и а, е, имаме тристранна среща а, 4 часа в четвъртък. За съжаление, аз няма да мога да бъда на парламентарната ни среща през цялото време, защото трябва да присъствам на тази среща. Искам още веднъж да благодаря на докладчиците в Сянка. Надявам се, че на тази среща ще можем да направим още един много сериозен напредък по отношение преговорите с съвета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 или тази седмица, или съвсем скоро след е, великденските празници. Се надявам, че всичките изменения ще можем да уточним с съвета, така че в крайна сметка да представим за, в пленарна зала през май целия пакет с изменения, което е изключително важно за свършената дейност от нашата комисия. Благодаря и на а, Европейската комисия и съвета за тяхната работа по тези предложения. Извинете, че толкова дълго време говорих, но исках да обясна на колегите, колегите до къде сме стигнали с предложенията. Благодаря много за подробната информация. Докладчиците в сянка не са тук. Има ли колеги, които искат да коментират? Не. Иска ли някой от комисията или съвета да се включи? Представителите е, на председателството не са тук, но господин Ратвард може да говори името на комисията. Благодаря много, госпожа председател. Искам да благодаря на господин Харбър за това, че представи е, ситуацията, каквато е по-настоящем. Е, ще разгледаме много внимателно компромисните изменения. Действително, господин Харбър е прав, че през последните седмици напреднахме значително и а, ще обсъдим а, подробностите е възможно. А, най-добре, като ще се опитаме да дадем възможно най-голяма подкрепа на предложеното от парламента. Целта е да постигнем съгласие на второ четене. Благодаря. Благодаря, господин Харбър. Знам, че вие държите връзка с докладчица Сянка. Гласуването ще бъде утре, ще се гласува по компромисните изменения. Искате ли дума за заклю... думата за заключение? Искам само да кажа, че списък за гласуване за утре е, е вече на разположение. В него се казва как се вижда как ще ще е, се гласува по компромисните изменения, които обобщават е, почти всички подадени изменения, макар и не всички. Аз лично не бих приел каквито да било други изменения, защото смятам, че важните изменения е, са напълно включени в компромисните варианти. А също така ще гласуваме и няколко по няколко от измененията, които аз лично съм а, подал, свързани с позицията ни от първо четене. Част от тях вече са прияти от съвета. Така че съм сигурен, че ще а, постигнем много по-добър вариант на текста и се радвам, че съветът да прояви готовност да преговаря с нас по конструктивен начин и че комисията също ни помогна с компромисните предложения. Добре, вие казахте, че няма да се приемат повече изменения. Надявам се, че утре че ще е ясно. Ще са съвсем ясни резултатите от гласуването и се надявам, че колегите ще бъдат тук. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Много се радвам за това, че госпожа Дели е тук сред нас, за да говори е, за е, годишния доклад от, откосно резултатите на вътрешния пазар и за доклада за Солвид. Е, надявам се, че госпожа Дели ще ни даде достатъчно информация за годишния доклад точно резултатите и да, е, така ще имаме основа за изготвянето на бъдещи такива а, е, доклади. Радвам се, а, е, че сте тук сред нас, госпожо Дели, защото знам, че сте много ангажирани в този, по тези въпроси, пък знам, че има и проблеми с а, недостатъчния персонал. Ще говорим също така и за е, услугите за информация за гражданите и идеята за общ европейски е, общ европейски интернет сайт, е, интернет портал. Да, моля колегите, които напускат, да провеждат разговорите си извън залата. And as you can see, ms Mrs. we have only got the hard core members here now because many have gone back to their regions to campaign. И така, знаете, че е, в момента э, парламент е изключително ангажиран. Аз е, ще напусна, защото съм на друга среща, но колегата ще поеме председателството. И така, ще изслушаме вашата презентация и ви благодаря, че сте тук. So, thank you, thank you very much, Mr. Chairman. Um, it's, it's an honor to be here. Благодаря много, господин председател. Много се радвам да присъствам на заседанието днес. Не съм била на заседание в тази нова част на сградата и ми е много приятно. Всички много добре знаем колко важен е вътрешния пазар. Доказано е колко важно е той за създаване на заетост, за създаване на възможност за пред, възможности за предприемачество и за увеличаване на а, покупателната способност. Едновременно с това знаем, че а, е, в настоящата економическа криза трябва а, е, да се погрижим а, е, за целостта на вътрешния пазар и с това се занимава именно Солвит, с отглеждането на вътрешния пазар. Що се отнася до годишния доклад за резултатите на вътрешния пазар, средния дефицит в транспонирането в Европейския съюз е 1%, който, което е в хармония с, с а, целите е зададени от Европейския съвет. Повечето държави членки са е, увеличили усилията за навременно транспониране. Все пак има и черен списък и е, ще го намерите на страница 14 или 15 на годишния доклад за резултатите. Приложението е само първата стъпка. Тук не говорим само за навременно транспониране, а говорим и за правилно приложение на законодателството за вътрешния пазар. Именно там са големите проблеми, защото броя на процедурите за нарушение остава висок. Има възможност за по-нататъчна економическа интеграция, но само ако се работи равноправно. На страница 16 можете да видите показателите, които ни карат да се притесняваме за приложението на законодателството. Там ще видите черния списък на процедурите за нарушение, свързани с неправилно приложение на закона. И така, това са двата черни списъка, които, които са на вашето внимание. В годишния доклад се опитахме да приемем някои от препоръките в доклада по собствена инициатива на парламента. И така, тук разгледахме и ем, търговията в ем, Европейския съюз и външната търговия с трети е, страни по отношение на стоките и капиталите. Що се нас до стоките? Над 16%. Е, защо се отнася за е, е, услугите на само 5% и 4% за капитала. Това е обема на търговията, това е обема на обмена, т.е. оказва се, че има много възможности за допълнително интегриране на вътрешния пазар и по отношение на услугите, и по отношение на а, стоките капиталите. А, все пак а, сме взели предвид въпроси, свързани с навременното транспониране, нещо, което ще продължи да е изключително важно. Във връзка с това, всеки път, когато издаваме следващия годишен доклад, искаме да разгледаме различен аспект на вътрешния пазар и за следващия годишен доклад ще се занимаем по-конкретно с обществените поръчки. И особено с пакетите за стимулиране на економиката, които се приемат от правителствата. Така че за следващия годишен доклад за резултатите най, основната тема ще, бъде, ще бъдат обществените поръчки. А сега се занимавам да преминем към СОВИД. Нека да и с услугата за информиране на гражданите. 2008 година беше изключително успешна за СОВИД. С 22% нараснаха запитванията и е, случаите, разгледани от Сови, така че а, е, вече достигнахме хиляда дела годишно. Що се отнася до а, е, предприятията, тяхното, броя на запитванията от тях е спаднал с 14%, докато делата, инициирани е, от граждани, е, са се увеличили. Искаме да разберем обаче защо спадат е, запитванията от фирмите и за това ще проучим въпроса свърза, с метода за тестване на Европа европейското предприемачество, посредством който с изпращането на въпросници и трупаме информация за бизнеса. Разрешените спорове са 83%, много добър резултат, но все пак име, продължаваме да имаме проблеми с недостатъчния персонал. Знаете, че служителите се е, наемат директно от държавите членки и работят в рамките на държавната администрация в съответната държава членка. Е, във всеки център трябва да има 1,3 служители. Не знам точно как се изчислява това, но явно в някои има по двама, в други има по един. Най-големите проблеми с е, персонала са в големите центрове на Солвит във Франция, Германия, Италия, Польша и Австрия. Там хората са направо затрупани от работа, така че трябва да направим нещо за това. Но трябва да подчертаем, че чрез СОВИД са разрешени повече спорове, отколкото чрез процедурите за нарушение. Това е отлично. Показва, че именно този бърз процес за разрешаване на спорове е много добра альтернатива, що се отнася до проблемите на неправилното приложение. А също така по този начин се намалява и тежестта на, процедурите, на броя на процедурите по нарушение. И така, какво искаме да направим? Първо да увеличим ресурсите за Solvit – с помощта на държавите членки и е, да увеличим информираността сред е, предприятията за възможността, е, възможностите, които Солвит им дава за разрешаване на проблем. проблеми. Следващата област услугите за информиране на гражданите. Те се предоставят от външни изпълнители, които имат мрежи в всички държави членки, мрежи е, юристи, е, специализирани в европейско право. И а, този, тази служба е отговорила на 11 000 запитвания през 2008 година. Представете ли си за колко, какъв голям брой става дума и над 20, на 90% от запитванията са получили отговор в рамките на 3 дни. Говорих с, с потребителите на тези услуги и се оказва, че по този начин се натрупва много добра информация за трудностите, които изпитват и гражданите, и предприятията с вътрешния пазар. 2008 година е, беше годината, в която се видяха всички проблеми, свързани с социалното осигуряване и свободното движение на хора. Това бяха, както и с професионалните квалификации, това бяха основните теми, повдигани през 2008 година. и проблемите, е, областите, в които имаше проблеми с късно приложение на законодателството твърде видно е, че тази служба върши отлична работа и се надяваме, че още повече решения ще продължи да предоставя и службата за информиране на гражданите и СОВИТ и ще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 Много малко са хората тук, като имаме предвид колко е интересна темата. Бих искала да питам дали има изследвания в Европейския съюз за последиците от недостатъчната или погрешното транспониране в националното законодателство. Ние трябва да гарантираме това, че държавите членки по-добре изпълняват законодателството. Сега за Соловит. Имаше ли обработване на тези хиляди преписки в Словакия? Твърде малко хора знаят за Солвит. Солвит има ли статистически данни за броя на хората в различни държави членки, които се обръщат към Солвит? Благодаря ви, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за обобщаване на тази важна информация, която ни позволява да имаме обща представа за ситуацията. Какво какво е въздействието на таблицата с резултатите от гледна точка на това какво трябва да кажем на държавите членки, за да гарантираме това, че те не просто транспонират по-добре законодателството, но и по-бързо, така че гражданите да могат изцяло да упражняват правата си. Второ, увеличаването на бюджета очевидно е необходимо – но може би това е противопоказано, защото колкото по-добре работи Солви, толкова повече би трябвало да намалява работата му и натоварването му. Ще изкажа лично мнение. Дали Европейският съюз не трябва да използва Солвит – така че да се гарантира, че има някакво неутрално място, неутрален форум. Финансирането от държавите членки на центровете Солвит дали ще подобри транспонирането? Мисля, че няма други въпроси, така че заповядайте. Отговорете, моля, на въпросите. Много интересни въпроси. Първият въпрос беше дали ние в изследването на експертната група за анализиране на бизнеса, дали сме включили някаква оценка на въздействието на нетранспонирането на европейското законодателството? Отговорът е не. Не в това изследване, но ние мислим за това, защото има един цикъл. Ако се направи предложение законодателство и се направи оценка на въздействието, след това се стига до етапа, на който държавата членка не транспонира или неправилно транспонира законодателството. И трябва да има данни, които показват каква е разликата между тези две неща. Обаче трябва да посоча, че Европейската комисия предлага своите документи и са проводени с, с оценка на въздействието. И оценка на въздействието, направена на Европейската комисия като част от предложение, след това се актуализира от съвет и от парламента по време на преговорите. Обаче аз не мисля, че това реално се случва. За нас това е едно интелектуално предизвикателство да определим какво е въздействието на нетранспонирането, но ние трябва да се заемем с това и трябва да видим реалните проблеми, защото това е логичният цикъл на оценката. Благодаря ви за този въпрос. За Статистическите данни за използването на Солвит се съдържа в доклада за Солвит и в някои държави много повече се използва Солвит, отколкото в други. И всичко се свежда до повишаване на информираността, популяризирането на Солвит. Имаме определен бюджет, който много благородно ни предостави парламента за различни дейности и ни помолихме екипите на Совет в различните държави членки да ни кажат дали имат нужда от помощ при кампании за популяризация. Някои казаха да, някои вече казаха не, защото и без това работата им е прекаломерно много. Така че трябва да отчетем и това. В един идеален свят Солвит щеше да се ползва с такъв успех, че просто нямаше да има нужда от него – в един идеален свят щяхме да стигнем до етап, в който няма проблеми, проистичащи от неправилното приложение на европейското законодателство. Да, това би било много добре. Но също така тук в парламента присъства една среща за това какво гражданите смятат в един идеален свят, беше казано там, ако всичко се свежеше до това, че само правителствата, националните правителства трябваше да решават всичките проблеми, нямаше да има проблеми. Така че според мен Солвет не би имал никаква работа, ако ние бихме всички си вършили добре работата. Мисли си, че сме вече твърде далеч от тази ситуация. Когато разглеждам законодателството за вътрешния пазар, което се подготвя в момента или което трябва да се транспонира до 2010 година, мисля, че ще има една лавина, цунами от проблеми, които ще трябва да се решават от центровете Солвит. Имаше въпрос дали Солве трябва да бъде нещо, което се финансира от Европейския съюз, а не от държавите членки. Отговорът ми е не, категорично не, защото защото хубавото в Солвит е, че държавите членки по този начин поемат отговорност за своето неправилно приложение на европейското законодателство. И държавите членки и хората от публичните администрации от различни държави членки, това, че те си общуват помежду си, това е в същината на дейността на Солвите европейските институции не биха искали да бъдат някакво страшилище за държавите членки, което ги наказва. Ако трябва да заведем дело срещу държава членка в съда, това ще отнеме 5 години, докато се произнесе съда окончателно. Проблемите, които съдът ще реши за 5 години, ще се решат от центровете Солвит за 10 седмици. Затова няма смисъл Европейската комисия да вземе под своя крило центровете Солвит. Тази седмица има съвместен семинар между центровете за информиране на гражданите и центровете Солвит и вече сме разпратили покани за работна закуска, които вие сте получили. Те са свързани като мрежа за решаване на проблеми. На европейско ниво това е една мрежа от национални центрове, които са предназначени за решаване на проблеми. Благодаря ви. Господин Харбър. Благодаря. Искам да се извиня, че не присъствах на тези срещи, за които ви говорите и няма да мога да присъствам и утре поради ангажименти. Но искам да ви попитам по-конкретно за информационните центрове, особено за системата за информиране за вътрешния пазар. Мисля, че вие много правилно казахте, че е от решаващо значение да се предоставя информация на гражданите и фирмите. И че това е свързано с, с напредък с, с директивата за услугите. Ние Искаме наистина да се обменя повече информация, за да може по-последователно да се прилага директивата. В по-широк аспект, на мен ми се струва, и това е свързано с нашата среща с господин Ферхойген, е, че пакетът, който разглеждаме в нашата парламентарна комисия, е също свързан с това, защото много фирми ще трябва да отговарят на изискванията на директивите за продуктите и за услугите, защото те ще произвеждат продукти, ще трябва също така да изпращат свои служители в друга страна, за да може този продукт да се използва. Така че, може би, по време на следващата Европейска комисия е добре да се възприеме един по-комплексен подход, който да се отнася до единия пазар във всичките му аспекти. И според нас това е логично. Политиката за единния пазар да бъде едина. И интересно е, че информационната система се нарича информационна система за вътрешния пазар, а не за единния пазар. Винаги ми задавате толкова сложни въпроси. Да, прав сте. Първо, мисля, че проверката, преразглеждането на директивата за услугите, прилагането и от държавите членки е нещо много интересно, защото ще видим по много конкретен начин какви изисквания за информация могат да бъдат удовлетворени по-лесно и по-сложно. Също времено директивата трябва да се прилага и услугите трябва да се придвижват свободно. Така че аз казах, че ще имаме цунами, може би преувеличих, но ще имаме две вълни от запитвания или искания. Първата вълна ще бъде свързана с публичната администрация, когато публичната администрация, включително Европейската комисия, ще иска информация. И това ще бъде свързано с софтуер, специализиран софтуер. На друго ниво ще бъдат самите услуги и лицата, които биха искали да извършват услуги в други държави членки. Чрез Solvit центровете за информиране на гражданите и други мрежи за информация, те ще се обръщат към нас. Надеждата ще бъде, че логиката ще бъде да се осигури повече последователност. Това, което се стремим да направим тази година, ние се стремим да включим в единия пазар поне консултантските услуги, като работим по тази широка терминология, която а, гласи консултантски услуги в единия пазар. Тоест, независимо от това, къде се намира фирмата, е, че подходът ще бъде последователен. Аз показах една графика в моят моето представяне и идеята е, че е, където и да се намирате, подходът към вас ще бъде един и същ. Ако тук постигнем успех, то тогава ще можем да смятаме, че нашата задача до 2010 година ще бъде свършена. Освен това, трябва също да работим и там, където е търсенето. И трябва да си кажем, ние можем да го направим от гледна точка на търсенето, следователно от гледна точка на предлагането и държавите членки също могат да го направят. Това, разбира се, е една сложна, но благородна задача. Благодаря ви. Не виждам други желаящи да се изкажат. Много се радвам, че можем да се върнем в нашите страни с две послания. Първо, че има партньорство между държавите членки, то се укрепва все повече. И второто е, че тази цел, че администрацията ще стане ненужна, защото ще изпълни своите задачи, според мен това е една интересна идея. Бих искал да